Good morning, distinguished ladies and gentlemen. Welcome to the continuation of the... Добре дошли на продължението на нашето заседание на Комисията по външните въпроси. Започваме с две точки от дневния ред днес, които са отнася до Босния и Херцеговина. Първо ще разгледаме 24-та точка, представяне на отчет относно мисията за наблюдение на изворите в Босна и Херцеговина 7 октомври 2018 година. А, нека да започна с следното. В рамките на тази мисия делегацията на Европейския парламент наблюдава проведените избори през месец октомври в Босна и Херцеговина. Значимостта на тези избори за бъдещето на държавата не могат да бъдат подценявани. Сега ще дам думата а, на господин Франк Енгел, многоуважаван колега, който ръководеше парламентарната делегация а, за наблюдение на а, изборите. Заповядайте. Много благодаря. Наистина, благодаря за милите думи. Предполагам, че сте се запознали с нашия доклад обстойно, представени в писмен вид. Както знаете, това не е най-лесната държава в този регион, поне от структурна гледна точка. Нека да си припомним всъщност за какво стана дума на 7 октомври 2018 година. И според всъщност включваше трите председателски места, съответно парламентарната асамблея или председателството на Босна и Херцеговина се избираше, федерацията също избираше своя парламент парламент и а, Република Сръбска, двама председатели на Република Сръбска, а, председател и двама заместник-председатели които бяха избрани. И разбира се, както разбирате, през цялото време изключително тежък период на избори. Сега, какво видяхме? Какво може да установи една мисия, която не може да бъде навсякъде. На практика, Работихме, разбира се, с, е, с, с е, сътрудничество и с другите мисии. Е, НАТО, парламентарната асамблея беше изпратила свои представители, съвета на Европа, службата на, за защита на правата на човека, ОСЕ. Така че, в крайна сметка, това беше едно много сериозно наблюдение и какво ни казаха по време на е, заседанията, които редовно провеждахме и когато изпращахме е, нашето, нашите съобщения? Това, което ни казваха, всъщност не отговаряше на реалната обстановка по време на изборите. Защо? Защото от широкия спектър на бостонското общество ни казват, че наистина е много а, интензивен е бил натиска, включително заплахите върху населението във връзка с заплахи. Например, работното ти място, заплатата ти, къщата ти зависят от това как ще гласуваш. Но съвсем друго се казваше пред света. Държавата желае да бъде кандидат членка на Европейския съюз, но имайки предвид това, което видяхме по време на изборите, наистина как можем да станем. Това беше, може би, най-мръсната кампания провеждана. И освен това стана ясно, на нас ни стана ясно, че за съжаление перспективата за повечето политици, които на 7 октомври се кандидатираха, всъщност е, не гледаха за Босна и Херцеговина и бъдещето на държавата, а всъщност е, за а, е, своите собствени интереси. Наистина това беше политическия факт. Що се отнася до самата обстановка в Сараево, в Република Сръбска също правихме посещение, също така в Федерацията. Обхванахме максимална територия за малката ни по състав мисия. И в крайна сметка изключително важно е, че когато беше изборния ден, беше много интересно да бъдем на място. Имаше наистина демонстрации във връзка с изчезването смъртта на двама млади мъже и обстоятелствата не бяха осветлени по времето, но все още хората призовават в страната за яснота. Може би и десетки хиляди демонстрират в улиците за да може да призоват държавата, ръководителите и наистина да се съобразяват с върховенството на закона. Е, по отношение на корупцията чухме, че в другите държави има мафия. В Босна и Херцеговина ни казаха, че всъщност мафията си има държава, която наистина е много емоционално казано, но пък е, предава отношението на много от хората, с които лично се срещнахме по време на изборите и след това. Знаете какви са резултатите от избора? Имаше редица други събития, които възникнаха. Много представители на съседни държави, които участваха в кампанията на съюзници от други държави, например. Не бихме желали наистина да се предотвратява, но беше странно в Сараево да видим, че наистина Руската федерация на най-високо ниво изпратиха свои представители в Република Сръбска. Разбира се, не можем да затворим очи за това. Така че, като цяло, не беше избор без проблеми. One uh, one of of the the striking features that uh, that I, I want to mention before concluding. Едно от основните неща, които бих искал да подчертая, освен това, е, че имаше значително присъствие на национални наблюдатели. Гражданското общество бяха изпратили свои представители, те бяха направили а, свои а, организации а, специално а, с цел да участват именно като наблюдатели в изборите. Това беше нещо много интересно. Може би хиляди бяха младите хора, които просто са представители на гражданското общество, не на дружества, не на някакви други организации, които също участваха като наблюдатели, което от своя страна също допринесе за коректността на този процес. Това е, господин председател, накратко представянето на моя доклад. Много благодаря. Сега Тунейно Пицио, председател на делегацията има думата. Виждам, че сте изненадан. Не искате ли думата? А, добре. Господин Преда тогава. Господин председател, искам да кажа две или три думи за тези избори. Мисля най-напред, че е важно винаги да има делегация на Европейския парламент на място – след като сме следили изборите в други страни от Западните Балкани Албания, Македония, Косово. Мисля, че беше много положително това, че успяхме да изпратим делегация и в Босна и Херцеговина, е, като член на този клуб, ако мога така да се изразя. Също така искам да кажа, че според е, Наблюденията на наблюдателите, изборите като цяло са протекли коректно, въпреки че избирателният закон не е бил изменен. Решенията на Конституционния съд не са били отразени в избирателния закон, за да се попълнят неговите празноти и въпреки това изборите протекоха коректно. Имаше поляризация на дебатите и имаше етническа разделеност. Това се видя в предизборния период. Той този път беше по-продължителен от обичайно. Кампанията започна година и половина преди датата 7 октомври. И в изказванията се наблюдаваше доста негативна риторика, страх от миналото – И партиите бяха едни и същи. Нямаше промяна в това отношение. Разбира се, някои от тях спечелиха, други изгубиха. Това е резултатът на всеки избор. Партиите са едни и същи. Искам да кажа колко важно е да се спазват препоръките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, след като излезе крайния доклад. Защото ние с нашите наблюдателни мисии посещаваме всякакви избори. Делегациите включват и наблюдатели от парламента наблюдатели. Има и от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и мисля, че трябва да настояваме на провеждането на такова наблюдение. Аз ще кажа това при следващото си посещение в Сараево. Препоръките трябва да се вземат предвид много сериозно и да се изпълняват. Благодаря ви. Благодаря. Господин Радош е следващият оратор. Заповядайте. Господине председниче. Благодаря много господин председател. Мисля, че е добре, че доклада се казва, че от техническа гледна точка това всъщност беше относително коректен е, начин за провеждане на изборите. Проблемът обаче е двояк. И тези проблеми не са разрешени по още по време на предизборната кампания. На първо място – в Федерацията, Камерата на представителите и в съответно Република Сръбска. Тези председателства трябваше да бъдат за, всъщност защитници на трите а, избирателни а, райони. А в този случай се избират представители на една на общност от други като по този начин не може да се запазят правата на онези, всъщност, които би трябвало да бъдат в контрол на цялата система, което е свързано с политическата система. А след това председателството, което трябва да има трима представители, трима председатели, които представляват трите административни единици. Хърватският представител е избран от 2-3% гласували от хърватите, което определено не отправя добро послание от, по отношение на начина по който правата на хърватите се отстояват в Босна и Херцеговина. Освен това, връзка Централната избирателна комисия. Тя се опита да отстрани тези слабости и а, както в Босна и а, Херцеговина, така и в Република Сръбска, така и в а, федеративната а, единица. Това е една техническа организация на практика, орган и вероятно не разполагаше с достатъчно умения или правомощия да отстрани всички проблеми, които възникнаха преди изборите. И фактът, че е, не бе променен и избирателният закон трябва да се има предвид. Мисля, че всичко това трябва да се разреши в бъдеще. Ето, това е една на практика незаконосъобразна ситуация, която трябва да се промени. Във всеки случай, по отношение на решението на съда във връзка с Финци не бе спадано, спазано по време на изборите. Благодаря. Right, Госпожа Жовко. Благодаря, господин председателю. Действително, сега високо оценявам казаното от а, господин Енгел за това, което той каза за Босна Херцеговина. А, във всеки случай, когато говорим за тези въздействия, които се оказват, наистина отново получаваме още едно доказателство. Същото разсъждавахме по време на посещението на Ердоган. И Турция наистина изигра изключително голяма роля във връзка с избора на хрватското председателство. Във всеки случай необходимо е да се гласува за втория член на в федеративното председателство и Мнозинството, които гласуваха за хърватският е, председател, всъщност са, е, са мюсулмани. Така че тук се задава един сериозен въпрос. Русия и Турция е, приближават до границите ни. Разискваме въпросите за нормално провеждане на изборите, но това не е такова положението в тази страна. Преди два, преди два дена се навърши съответно годишно от Дейтонското споразумение за мир. Сега какво ще стане в близкото бъдеще? Крайно време е наистина сериозно да имаме предвид тези въздействия, които се оказват в тази част от света. И е, тъй като колегите не са в залата, това всъщност сочи колко колко се интересуват и грижат за мира в тази част от света. Благодаря. Няма други, които да са жела... заявили желание да се изкажат от делегациите. Обръщам се още веднъж към вас или от членовете на комисията ни. Не. Заповядайте, господин Ангел, да обобщите накратко. Да, накратко. Аз е, наистина съвсем съзнателно не исках да правя никакви оценки в по-политически план първото си изказване, защото трябваше да се изкажа за изборите. Но искам да кажа две неща. Е, всичко това, което се каза във връзка с избора. Този, тези избори бяха възможни. Проведоха се по какъв начин, но пък бяха е, възможни така че ето това може би е един пример, че в крайна сметка има някакво институционално изграждане в е, Босна и Херцеговина днес, но пък не може това да позволи автономно функциониране на държавата. Изборите показват това и от, може би по-късно можем да стигнем до процедура, когато може да се стигне до институционално споразумение е, след Дейтанското, надграждащо над него. Не знаем кога това може да се случи, но е, това мога да го кажа не само във връзка с избора на един от членовете на председателството, но имайки предвид техните институции, начина по който се провежда законодателната им процедура, очевидно води до известни и сериозни ограничения показаното от Джулиана. Разбира се, съвсем нормално е, когато има избори в Бавария, канцлера да дойде и да окаже подкрепа. Естествено, не успорвам това. Но това, което ме притеснява, е, че а, когато бреговец отива в Херцеговина, също не ме притеснява толкова, но ме притеснява факта, че до сега саудити, мухаби, и също така а, е, а, е, турски представители в Босния и в Република Сръбска, което също е алогично, което очевидно не може да допринесе доброто функциониране на Босния и Херцеговина. И както вече казах, включително и в Сараево, по време на нашето е, посещение, осъзнаваме, че ако стане тази страна кандидат членка, трябва да имаме един преговарящ, не трима и в крайна сметка трябва да се е, наистина е, призове към е, едно подобно един подобен процес за един представител, един преговарящ, естествено. Някак си в никакъв случай не можем да говорим, че сега можем да провеждаме конкретни е, разсъждения във връзка и с е, видеоконференция, но както и да е, за мен това е едно сериозно притеснение, е, даже едно крайно притеснение. Много като че ли шум се вдигне по отношение на Косово и Албания и е, Босния и Херцеговина не толкова, когато обсъждаме, което мисля, че не е правилно защото тук става въпрос за държава, която е на няколко хиляди километра от нас. Босна и Херцеговина се нуждае от нашата помощ. Това е нещо много важно. Трябва да отправим подобно послание. Много ви благодаря за тази информация, която ни представихте. Остават много отворени въпроси. Може би трябва да ги разискваме допълнително. Сега по отношение на доклада Босна и Херцеговина, доклад на комисията от 2018 година, следващата тема от дневния ред, това е втори дебат по, нашият, е, по тази тема. И а, бих искал да поканя докладчика да представи основните компромисни изменения Господин Преде, заповядайте. Благодаря, господин председател. Както казахте, това е втората дискусия, която провеждаме. Във връзка с този нов доклад. Междувременно настъпиха някои събития, бяха внесени изменения, включително от мен самия и съм се опитал да отразя еволюцията на място. Най-важното събитие, разбира се, е произвеждането на изборите, които току-що обсъдихме. Имаше е, също еволюция по-скоро в положителна насока от края на август, в смисъл, е, прията е стратегическа рамка за енергетиката, Имаше и доста очаквани изменения на наказателно-процесуалния кодекс, които бяха приети точно преди изборите. Внесъл съм изменения, по-скоро уточнения. Не можах да се задълбоча много в доклада, тъй като съм ограничен от към неговия обем – е, например, добравил съм само един параграф е, за външните влияния в Босна и Херцеговина, подчертавайки, че най-добрият начин за противопоставяне е по-сериозен ангажимент от страна на Европейския съюз съставащото в Босна. Това ще позволи на страната да върви по европейски път и разбира се ще гарантира нейната политическа стабилност. По доклада са поступили 190 изменения, общо взето обичайния брой. Не мисля, че тук е, има някакви отклонения в една или друга посока от обичайната ни практика. Имаме компромисни изменения, които обхващат 124 от общо 190-те изменения – Опитал съм се да приобщя максимално вижданията на всички колеги, като разбира се, бихме желали нашето послание да е логично и единно, последователно, да не се получи доклад, от който никой нищо не разбира. Положил съм максимални усилия. В Страсбург проведохме заседание на докладчиците в Сянка и компромисите сега са пред приключване. Бих желал да благодаря на колегите, докладчици в Сянка за тяхната работа. Искам да благодаря и на колегата Пицула, който се присъедини към нас като ръководител на делегацията за Босна и за Косово. Няма да ви представям в подробности компромисите. Те са общо 27 на брой, но ще се спра на някои ключови моменти от тях. В самото начало искам да уточня, че интересът беше голям и имаше доста изменения по въпроси като основни права и свободи, забраната на дискриминацията, свободата на медиите, борбата с корупцията, тероризма, екстремизма – и независимостта на съдебната власт. Както и при предишния доклад, е, тези теми отново присъстват е, в новия доклад. Е, също така военни престъпления безследно изчезнали лица, емиграцията. Тази година темата бе много по-гореща, отколкото преди. и опазване на околната среда. Това са сравнително нови теми. Що се отнася до основните послания на компромисите, надяваме се, че Босна и Херцеговина ще може скоро да изпрати отговорите си на допълнителните въпроси, които са зададени на страната, за да се вземе становище за това подготвена ли е страната да започне преговори за членство. Е, за съжаление, тук отново регистрираме е, закъснение в изпълнението на ангажиментите поети в Сараево. Ние искахме да получим отговорите е, до есента. След това ни се каза, ще ги изпратим средата на септември. Срокът непрекъснато се отлага. Обаче сега ни се казва, казва ни се, че президентът ще дойде в Брюксел по време на посещението си, носейки отговорите. Ще видим. Връщам се на компромисите. В тези компромиси призоваваме да се намери решение за отчитане на резултатите от изборите. Ние а, предупреждаваме, че не трябва да се правят никакви опити да се блокира учредяването на съответните органи. Значи, формирането на органи отнема време. Завчера стъпи е, в длъжност е, новото е, тристранно правителство на Босна и Херцеговина. Разбирам, че бившият хърватски член на председателството е бил в Хърватия и се е срещал с китайския и с руския посланник. Това ви дава някаква представа за това на къде ще върви тенденцията. Преди три дни е, също така се сформира и асамблеята. Както казах, председателството също е сформирано, но има още път, който да бъде извървян. Много е важно да бъдат формирани възможно най-бързо всички органи на държавата. Това е в интерес на гражданите. Надявам се, че правителството ще бъде окончателно оформено до края на годината трябва да се преодолее е, юридическата празнота, която е констатирал Конституционният съд по делото Любич. И общо взето има проблеми с политическото представителство в страната. Ние призоваваме към компромиси, включително като се приведат в действие е, решенията на Съда по правата на човека, е, включително по делото Седифинци. Ние трябва да прегърнем този нов подход, който се очерта през 2014 година, но винаги сме искали да се прилага юриспруденцията по делото Седи Сфинци. Винаги трябва да се търси компромис. И никога не бива да забравяме, че настояваме за това. Необходими са политически и конституционни реформи, които трябва да бъдат извършени максимално бързо. Ей, сега ще приключа. Становището на комисията относно евентуалното присъединяване на страната към Европейския съюз трябва да е, съдържа и мнение за това доколко националното законодателство съответства на Аки Комюнотер. И освен това, е, трябва веднага след като се сформират новите органи да се заяви е, желанието на страната да върви към Европейския съюз. Благодаря ви. Това беше накратко съдържанието на компромисите. Благодаря, господин Тонино Пицова. Председавајучи, ја би се наравно најприје... Благодаря, господин председател. Най... Напред искам да благодаря на господин Кристиан Дан Преда за сътрудничеството му по този доклад, работата по който по традиция е тежка. Като разискваме доклада за 2018 година, трябва да вземем предвид обстоятелството, че бяха произведени избори. Още преди изборите трябваше да бъде изменен избирателния закон в съответствие с практиката на Конституционния съд. Това обаче не стана. И за това бяхме свидетели е, на продължаващо проявление на недостатъците на цялата архитектура за произвеждане на изборите. Има проблем с представителството. Е, значи и самите хора трябва да избират представителите си, а не някой друг да ги избира вместо тях. Бъдещият избирателен закон трябва да съдържа разпоредби, които да спомагат за преодоляване на съществуващите проблеми в Босна и Херцеговина. Преобразуването на системата с избирателни данни трябва да съответства на върховенството на закона и на субсидиарността, като се гарантира равно представителство на обществото като цяло и на отделните му членове. Е, Неодавнашното решение по делото Стедич Финци е, трябва да бъде взето предвид, защото оставаме с впечатление, че трайно не се прилагат решенията на международните съдилища. Надявам се, че Европейският парламент и следващата година ще има какво да обсъжда в тази насока и то положително. Миналата година в Босна и Херцеговина, за съжаление, не беше отбелязан напредък в изпълнението на решенията на международните съдилища. Стагнация се наблюдава в няколко области. В новата парламентарна асамблея на Босна и се надявам да намерим по-добър партньор, отколкото сме имали преди и се надявам също така това допринесе за по-правилното изпълнение на споразумението за стабилизация и е, сътрудничество. Това е единствената страна от Западните Балкани, е, чието сътрудничество с Европейския съюз е лишено от парламентарно измерение. Благодаря. Сега господин Кукан, председател на работната група за Западните Балкани. Тоест, давам думата на себе си. Госпожи и господа, Зад гърба ни е още една поляризирана и избирателна кампания. Надявам се, че политическото ръководство в Босна и Херцеговина ще ускори политическия процес и ускорено ще тръгне към изпълнение на приоритетите в контекста на бъдещо присъединяване на Европейския съюз. В доклада се отбелязват най-важните проблеми, пред които е изправена страната, включително подобряване на състоянието на пазарната економика, борба с корупцията и разширяване на свободата на изразяване и свободата на медиите и тяхната независимост. В доклада се визират е, нарушения на е, споразумението за стабилизация поради невъзможността на партиите да се споразумеят за изпълнение на правилата – в делата Седич, Финци, Зорнич, Пилар и Шлако на Съда за правата на човека се дават важни указания, които трябва да бъдат съобразени на национално ниво. Искам да изразя нашето признание за онези хора, които се стремят към преодоляване на етническите и религиозните различия в Босна и Херцеговина, онези, които са граждански и активни. Ще дам един пример. В община Яйце ученици спечелиха награда за голям кораж и вдъхновена гражданска дейност. В Бания Лука имаше процеса за смъртта на човек загинал за свободата на словото. Е, трябва да дадем дължимото на онези, които се борят за свободата на словото и за против словата на омраза. Това е много положително за Босна и Херцеговина. Тя ще бъде, според мен, съвременна гражданска страна. И ще стане такава само ако преодолее етническите си различия. Благодаря. Сега господин Пападакис. Thanks, Mr. Kruger. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που έλαβε υπόψη το Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за това, че се съобрази с голяма част от нашите изменения, за това, че положи усилия за изработване на компромиси, особено във връзка с социалното измерение, което е приоритет винаги, когато една държава желая да се присъедини към Европейския съюз. Много е важно нормативната уредба в Босна и Херцеговина да бъде приспособена към всички интереси на различните слове на обществото и да води до положителни резултати в ежедневието, в всекидневния живот на гражданите на страната, да допринася за запазване на техните работни места, за защита на по-уязвимите членове на това общество. Затова смятам, че е много важно гражданското общество да бъде приобщено към всички политически процеси и за него да бъде гарантирано по-светло бъдеще. Изменение 10 и 23 ще спомена, както изменение 172. Тях сме внесли. Няма да ви занимавам с подробности, защото господин Преда има грижата да работи върху тези изменения. Босна и Херцеговина има европейска перспектива. И тази перспектива несъмнено ще им помогне е, да управляват страната си. Всички хора трябва да разполагат със свободата, да отстояват своите интереси и да практикуват своята вяра. Нормативната уредба трябва да съответства на кикоменотерна правото на Европейския съюз. Но за да може да има такова съответствие, най-напред се налагат конституционни изменения. Трябва да помагаме в Босна Херцеговина да се изгради различен менталитет, различна политическа култура, която стъпва върху взаимно разбирателство. Економическите промени ще спомогнат на страната да се доближи до европейски модел на социалните права и да преодолее някои стереотипи, които все още битуват в обществото. И накрая искам да кажа, че ние като Европейски парламент сега имаме още по-важна роля. Дължим на Босна и Херцеговина да продължаването на изпълнението на тази роля. Благодаря, господин Радош. Захвалите господин Преди на... Благодаря, господин Кука. И аз искам да благодаря на господин Преда. за изчерпателния му доклад за сътрудничеството му с нас. Зная, че не е лесно да се работи по тази тема. Бих искал накратко да се спра на конституционната тема – в резолюцията неколкократно се призовава за изменение на Конституцията. Но трябва да подчертая, че се нуждаем и от други механизми, освен призиви за промяна на Конституцията. Такива механизми в момента, за съжаление, не съществуват. Измененията на Конституцията могат да доведат и до промяна на Дейтънското споразумение, но това вече е щекотлив политически въпрос. Изпълнението на решенията на Съда за правата на човека, Сейдич Финци, по-специално делото Любич също – които, да, които предписват да се позволява на всички общности, включително не посочените в Конституцията, да участват в изборите и в формирането на конституционно установените органи, е необходимо, но все още тези решения не са, не са изпълнени. В Босна и Херцеговина съществуват четири паралелни съдебни системи, между които липсва всякаква хармония. Често пъти те действат в противоречие една с друга. Това е голяма слабост. Стои въпросът и за независимостта на тези съдебни власти и това допълнително утъжнява положението. Тази вътрешно противоречива съдебна система като цяло и изисква ние в бъдеще да продължим да работим. O nacionalnoj komponenti stvara i međuetničko, Защото ако съдебната система продължава да съществува в настоящия си фрагментиран вид, гражданите губят доверие, расте напрежението между тях – Мисля, че е малко вероятно Дейтънското споразумение да претърпи промяна в бъдеще. И за това мисля, че трябва да акцентираме върху съдебната система в Босна и Херцеговина и да се опитаме да спомогнем за хармонизиране дейността на тези четири различни съдебни системи, както и за изпълнение на решенията на Съда на... за правата на човека. Това е, ще доведе до по-голямо доверие на гражданите и ще подобри функционирането на, европейск... на Босна и Херцеговина като цяло. Благодаря, господин Белдер. Благодаря, господин председател. Благодаря много на колегата Бреда за точната информация и е, работата по е, Босна и Херцеговина. Още през 90-те години, е, работейки като журналист, бях ужасен от кръвопролитните битки и жертвите Зная, че нещата не могат е, да се ограничат единствено до е, някакви етнически конфликти или е, до налагане на е, харватско е, или сръбска доминантно общество, но при всички положения смятам, че трябва да обърнем особено внимание на Босния и Херцеговина. Благодаря. Е, Желена Зовко има думата. Благодаря, господин председател. Е, благодаря много за това, че е, очевидно сте изпълнени с чудесни пожелания за бъдещето на Босния и Херцеговина. Аз знае, че вие бяхте посланник тази страна и благодаря за хубавите чувства Моят е, премиер е, направи декларация във връзка е, с Босна и Херцеговина и каза, че духът на споразумението за мир е, нарушен. На срещата на министрите на външните работи на Европейския съюз също бе обсъден проблема с споразумението и нарушенията му. Какъв е основният проблем? Какви са причините? Може би поради факта, че имаме една много силна хрватска общност в Босна и Херцеговина, която ние желаем да запазим се изострят отношенията, но при всички положения ние желаем мир. Мир и за харватската общност, и за всички граждани на Босна и Херцеговина. Трябва да намерим средния път между сепаратизма и юнионизма. Ще трябва да го направим и с а, нашите резолюции бихме могли да подпомогнем този процес и надявам се в пленарна зала ще проведем дискусия по резолюция, която да се приеме и ще трябва да, а, да настояваме пред Европейския съвет а, също да потърси именно този междинен път и да подкрепи нашата резолюция. Обществото се променя, но всичко трябва да се изгради на основата на мира и взаимното уважение. Благодаря. Генералната дирекция би могла от комисията сега ще бъде представена. Е, да, благодаря, господин председател. Благодаря на господин Преда, който отразява е, в своя доклад също констатациите на комисията. Ясно е, че този доклад е, и нашия доклад посочват предизвикателствата, пред които е изправена, изправена Босна и Херцеговина е, във връзка с е, установяването на стабилност и умиротворяване на ситуацията. Комисията следи много отблизо този процес и се опитва да подпомогне процеса е, Естествено, нещата са свързани и с изразеното желание за пълноправно членство и молбата на Босна и Херцеговина в това отношение, но ние първоначално наблюдаваме ситуацията там. Законодателството е, все още не отговаря на европейското законодателство и нашите стандарти. Управляващите трябва да намерят начин да решат проблемите. Политическите проблеми трябва да бъдат решени под егидата на Европейския съюз, да започне прилагане на споразуменията, на договореностите и е, комисията ще следи е, много стриктно със съответствие с е, международно-правните норми и с европейските ценности и принципи. Колкото по-бързо започнат реформите, толкова по-добре. Ние вече разговаряме е, по тези въпроси. Става дума за е, социално-економически реформи. Поставени са и неопределени е, препоръки и изисквания от страна на Европейската комисия. Както казах, ние наблюдаваме много отблизо този процес и се опитваме да подпомогнем намирането на решение съгласно нашето европейско законодателство ексанте, европейските институции са ангажирани в този процес и естествено Европейския парламент би трябвало да изиграе една много активна роля в този процес. Благодаря ви. Благодаря за участието на всички, е, които говориха по време на тази дискусия. Господин Пред. Благодаря, благодаря много за реакцията на колегите. Няколко думи съвсем набързо. Господин Пицула беше споменал е, споразумението за общуване и отношение с парламента, парламентарната асамблея. Ако новия парламент блокира това сътрудничество, това ще бъде отстъпление, крачка назад и ще накърни имиджа на страната като страна кандидат. На това настоявам. Много бях доволен от това, че вие, господин председател, Споменахте етническото разделение и така наречените слова на омраза. Ние наблюдаваме такива явления и в държавите членки, но в Босна и Херцеговина има съществена разлика. Тези слова са съпроводени от военни спомени, спомени за минали войни. И това създава допълнително напрежение. И то е много високо. Искам да кажа нещо е, за нашите послания, споменати от госпожа Зовко. Да, е, нашите послания се излъчват е, от съвета Нашите послания обаче са същите като тези на съвета. Искаме максимално бързо да се сформират органите, да има програма за реформи и да се измени избирателния закон. Необходимо е за тази цел обаче не ние да сме в съгласие в съвета, а Босна да се съгласи. Ние можем да бъдем само посредници в тези процеси. Благодаря безкрайно на всички. И разбира се, на следващото заседание ще гласуваме. Благодаря ви. Е, така приключваме с е, дебата по Босна и Херцеговина. Благодаря на всички, които участваха в тази дискусия. Следващите две точки е, са свързани с Афганистан и ние ще ги разгледаме заедно. От една страна споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и Исламска република Афганистан и следващата точка споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и Исламска република Афганистан. Нека да кажа няколко думи по този въпрос. Афганистан е разкъсан от множество конфликти през последните четири десетилетия. Като израз на желанието ни е да задълбочим връзките и да проявим солидарност, както и да поемам дългосрочни ангажименти за развитието на Афганистан, Европейския съюз договори едно споразумение за партньорство и развитие на 18 февруари 2017 година. То започна да действа предварително и частично още на 1 декември 2017 година, тъй като е, междувременно все още е, продължава процеса на ратификация е, в държавите членки и техните парламенти. Нашата комисия реши да открие две паралелни процедури. От една страна законодателна резолюция по процедурата за съгласие и една допълнителна резолюция, която да позволи на парламента да изрази така, най-общо позицията си във връзка с Европейския съюз и Казахстан. Господин Джамбаски, виждам, че ще замести всъщност докладчика. Взимам думата от името на колегата Ана Фотига. Тя е докладчик и Ви поднася своите извинения, че не може да бъде тук поради е, здравни проблеми. Тя ме помоли да представя пред Вас нейното становище и нейното мнение. И така, Афганистан е почти в петата година от своя трансформационен период, който започна 2014 – 2024 година. Тази трансформация започна с изтеглянето на международните мироопазващи сили през 2014 г. Уви, политическите, икономическите, останалите предизвикателства пред обществото на Афганистан, както и предизвикателствата пред сигурността, изправят страната пред многобройни комплексни проблеми. Все още се сблъсква афганистанското общество с нисък ръст на икономическото развитие, висока безработица, нарастващ брой вътрешно населени лица поради продължаващите конфликти, както и различни други проблеми, които разкъсват тази общност. Конфликтът, който продължава там, продължава да нанася тежки щети на цивилното население, което е принудено всекидневно да се сблъсква с ужаса на терористичните атаки. С наближаването на парламентарните и президентските избори нараства и нуждата от това политическите лидери, местните политически лидери да започнат да демонстрират единство и да поведат Афганистан към стабилност и към сигурност. Споразумението за сътрудничество между Съюза и Афганистан ще успее само ако постигне обединение на усилията както на микрониво, на местно ниво, така и на макрониво на международната сцена. Приносът на Европейския съюз за развитието на Споразумението има голямо политическо значение и поради това Европейският съюз е важен партньор на Афганистан. Този доклад съдържа картината на днешното състояние на нещата в Афганистан и също така някои политически препоръки, които Европейският съюз може да направи и може да проведе като политики. Това е, е, изградена е правна рамка за отношенията между Европейския съюз и Афганистан в следните сфери: принос на ЕС в подкрепата в сферите на сигурността, в провеждането и организирането на контртерористични операции и обучения, политическо сътрудничество и провеждане на определени политики в сферата на земеделието, в развитието на селските райони, здравеопазването, изхранването на населението, миграцията, човешките права, регионалното сътрудничество. Препоръките, които прави този доклад, засягат най-големите предизвикателства, пред които е изправено афганистанското общество. Съдържат се също така бележки и информация за дейностите, предприети на европейско ниво, както и серия от препоръки и действия, които могат да бъдат предприети незабавно. Например подкрепа за новата политика на афганистанското правителство, новата стратегия на афганистанското правителство за борба с наркопроизводството и наркоразпространението, на, на, на, на, продължаването на мисията на НАТО, която, която обучава местните сили. Също така политики, насочени към това да бъде организиран мирният процес на местна почва от местните хора. За съжаление, е, поради ограниченията в е, Черновата и голяма бройка останали въпроси ще бъдат добавени в процедурата по добавяне на предложения. Крайният срок за предложенията е 30 ноември два дена след, след конференцията на Обединените нации в Афганистан, която цели да привлече повече подкрепа за бъдещето на, на тази държава. Мисис Фотига чака с нетърпение сътрудничеството с останалите добре подготвени докладчици в сянка и техните предложения. Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря ви. Колегата Даншан пръв ще говори. Благодаря, господин председател. Искам да направя една бележка. Войските е, са е, на НАТО, а не на ООН, но това поне аз чух от френска кабина. Не знам е, дали така е било казано. Е, е, да, докладът е с е, силно фактологическо съдържание. Искам да благодаря на госпожа е, Фотига. Нямаше какво да добавя. Положението, както се констатира и в доклада, в Афганистан не е добро. Няма нужда да се говори с заобикалки. Аз съм член на един панел. Преди няколко месеца обсъждахме тази тема под председателството на госпожа Фатига в нейната подкомисия. Трябва да ви кажа, че около 10 години вече слушаме добри намерения всеки път, когато е, има атаки, е, се казва, че трябва да се предприемат мерки. Положението не е добро. Талибаните имат е, огромно влияние върху огромна територия. Тази територия расте. По отношение на зададените цели – Е, трябва да се утвърждава демокрацията, върховенството на закона, борбата с корупцията, да се борим за благоденствие. Всичко това е хубаво. Тези цели ги преследваме от 2001 година. И те са до голяма степен химери. Мисля, че е, трябва непрекъснато да потвърждаваме подкрепата си за Афганистан, обаче трябва е, да сме наясно какви цели можем да постигнем – ми се струва, че трябва тук, в цялата история, да се въведе някаква обословеност. Не съм сигурен, че нашите афгански партньори имат достатъчна воля и решимост във всеки момент да постигат общите цели, които би следвало да имаме. Борба с корупцията, борба с трафика на дрога, по-конкретно. И разбира се, основателно се подчертава в доклада – че е важна ролята на съседните страни. Сега това е ефемизъм, който прикрива факта, че съседните страни не винаги споделят целта да съществува стабилен и проспериращ Афганистан. За това мисля, че е, трябва да сме наясно е, доколко съседните страни в момента допринасят за дестабилизирането на страната. И най-сетне, мисля, че всички страни, които имат участие към мирния процес, трябва да знаят и със сигурност знаят, че този мир е много крехък. Това ще рече две неща. Не може да се слагат под един знаменател талибаните и терористичните групи. Ако в мирния процес ние признаваме талибаните като събеседници, те са все пак бунтовници. От друга страна обаче, те не са терористични групи, които не участват в мирния процес. Това трябва да е ясно в преговорите. Мисля, че талибани, ислямска държава и други терористични групи не трябва да се поставят, така да се каже, в една кошница. И второ, по отношение на мирния процес, е, трябва да се коментира е, поддържането на чуждестранни войски а, за поддържане на мирния процес. Обаче аз не съм сигурен, че това ще допринесе за а, мира. Мисля, че в дългосрочен план поддържането на чуждестранни войски, откъдето идват те, трябва да се мисли много, да се обмисли много добре, защото може да допринесе всъщност за влушаване на положението, без да го искаме. Благодаря ви. Господин Пицула ще говори от името на социалисти и демократи. Да, ще говоря от името на докладчика в Сянка е, на социалисти и демократи, господин Франзолика. Той би искал да поздрави госпожа Фотига за чудесната работа, която е извършила. Е, в доклада се потвърждават е, ангажиментите на Европейския съюз да допринася за стабилизиране и мир е, в сферата на миграцията, на здравеопазването, технологиите, образованието, борбата срещу корупцията, прането на пари, терористичната дейност, наркотрафика – е, Основните моменти са е, повече от 10 милиона е, души са изключени всъщност от ефективно здравеопазване. Това означава, че трябва да насърчим правителството, за да е, постигне по-добри резултати при обезпечаването на медицинските грижи. Това е, се отнася най-вече за най-уязвимите жени, деца, е, хора с психически и физически увреждания. През 2014 година националните сили за сигурност не можеха вече да осигурят е, необходимата сигурност, но е, съгласно доклада трябва да се работи и в тази посока. Необходими са допълнителни усилия. Е, най-вече по отношение на негативната роля, която играят и някои от съседните държави. Това се посочва в доклада. Трябва да подобрим на усилията си е, и по отношение на е, е, талибаните, които също биха могли да бъдат мобилизирани в много по-голяма степен и по-ефективно в тази борба. Благодаря. Петрас Астровичи има думата сега. Благодаря. Поздравление за е, госпожа Фатига за отличния доклад. Той е добра основа за по-нататъчни размисли е, и обсъждания, както и за изменения. Е, задължително уреждане на отношенията в рамките на споразумението е нещо, което е много добре отразено от е, госпожа Фотига. Е, това е, съответства и на решенията и заключенията на съвета от декември миналата година. Съгласен съм с колегата Данжан и неговите коментари за това, че процесът е, за постигане на мир е, и стабилизиране на ситуацията е, в Афганистан изисква много внимание. Естествено, трябва да бъдем предпазливи, трябва да се опитаме да обхванем повече партньори и да мобилизираме и съседните държави. Но очевидно решението ще бъде постигнато след така, дългосрочно стабилизиране на Афганистан. За сега не се очертава споразумение за мир. Трябва да кажа, че в някои части на доклада намираме възможност за подобрение и ще внесем някои изменения. Да кажем по-силен акцент върху сигурността и развитието Nexus. Някои елементи, свързани с върховенството на закона, укрепване на институциите и развитието, включително и на селските райони. Регионалното измерение на второ място бих предложил някои изменения във връзка с регионалните връзки е, и комуникации. Е, имам предвид, е, да кажем, един голям регионален и инфраструктурен проект. Това би трябвало да бъде отразено в текста. Що се отнася до финансиране по линия на еврофандовете, трябва да поставим естествено акцента върху прозрачността е, относно финансирането за Афганистан. Двеста 200 е, милиона е, евро се отделят от еврофондове за Афганистан годишно. Отделно има и помощи по линия на някои от държавите членки. На 27 октомври е, имаше вече е, преговори, е, които е, не доведоха до някакви е, задължителни от правна гледна точка резултати, но е, все още не са публикувани. Е, бих поставила акцента върху е, така, засилване на е, насилието от страна на талибаните, най-вече срещу жени, така, по-безпомощни граждани. Необходимо е, естествено, да помислим за една по-добра среда, включително и по отношение на екологичните последствия от някои действия на правителството там. Госпожа Валеро има думата. Благодаря. Som inte finns med Всъщност бих искала да се спра на някои елементи, които не са включени в текста на госпожа Фотига. Страхуваме се, че ситуацията в Афганистан се влушава, не се подобрява. В началото се говори за съвместен път напред и за миграцията. Тук бих поставила акцента в моето изказване. Имаме много мигранти от Афганистан и в нашата страна, и в моята страна, и в други страни на Европейския съюз. И естествено, това е наша обща задача във връзка с външната политика и политиката в областта на миграцията на Европейския съюз. Министъра по въпросите на миграцията на Афганистан заяви в шведската в интервю по шведската телевизия, че в никакъв случай не би трябвало да се връщат афгански мигранти в страната, тъй като няма все още стабилност и сигурност. Също времено имаме информация за 53 млади, е, младежи, които са върнати и от Норвегия, и от Германия, и от други страни, и които на практика се използват от талибаните и от престъпните групи. Опитваме се да договорим едно споразумение за връщане за реадмисия с Афганистан. като се поставя искането за милионите афганци, които избягаха в Иран и те трябва да бъдат върнати също и обратно прияти. Афганистан обаче заявява, че не е в състояние да приеме абсолютно всички, които могат да бъдат върнати, тъй като става дума за огромен брой хора. Трябва да имаме предвид, че е, и в Европа афганците са много, но и в е, други съседни страни в региона. Вътрешните конфликти е, между различните групи от населението също е важна тема. Афганистан не е, така да се каже, една еднородна страна в това отношение – така че не може при едно връщане да връщаш човека където ти падне, е, казано на е, Жардон. Е, не трябва да се има предвид кой от коя група е и къде е подходящо. Къде все пак средата не го състрашава. Ние знаем, че имаше и политици, които бяха принудени да напуснат страната поради нетърпимост към тях и опасност за живота им. Тоест, необходими са не само мисии и военни в Афганистан, за да подпомогнем процеса на мир и стабилизиране, а трябва да внимаваме, когато връщаме младите мъже, особено много, в Афганистан, за да не станат те е, лесна плячка на талибани и други тер... организации, на които не бихме искали те да се е, те да служат. А госпожа Льозинг от името на Обединената левица. Да, благодаря за този доклад. Добре е това, че се говори за засилване на ролята на жените, е, преодоляване на различията между половете, на е, бедността, за партньорски диалог, е, за сътрудничество. Става дума също, това е чудесно. Проблемът, според мен, не е така, както го вижда господин Данешан, т.е. че е, има някакви двойни цели или стандарти. Ясно е, че е, крайните ни цели няма да се постигнат толкова бързо. Мерките, които се предлагат в доклада, дали са подходящи, това е въпросът дали те са най-добрите, за да постигнем целите си. Например, ролята на частния сектор в сравнение с ролята на обществения сектор. Начина по който се представя тази релация. Говори се в един от параграфите за преки инвестиции, като от страна на Европейския съюз, като се отделя особено голямо значение на частния сектор. Това в параграф 37, да кажем, където става дума за ресурсите, за минното дело, за прозрачност на инвестициите, и преките инвестиции, естествено, трябва да се свържи с, с създаването на определени рамкови условия, за да се постигне целта, включително и по отношение на добива на изкопаеми. Ние имаме опит до този момент с Афганистан и, за съжаление, опитът не е положителен знаем, че няма подобрение на економическото и социалното положение. По-скоро обратното, това, тази ситуация се влушава. Така че е хубаво да осъществим съответни програми и природните ресурси да бъдат от полза за гражданите, за населението. След близо 70 години западни военни части в Афганистан положението все продължава да бъде отчаиващо. Военното присъствие на НАТО представлява според нас по-скоро част от проблема – а не толкова начин за а, разрешаване на проблема и за а, укрепване на сигурността. Госпожа Валеро също говори доста подробно по а, въпроса за който се разглежда и в параграф 28, а именно миграцията и преодоляване или решаване на проблемите, свързани с миграционния поток. Да, естествено, чудесно е да се сключи споразумение за реадмисия, но и тук се посочва, че това е едно много важно условие но аз съм съгласна с тълкуването, което даде госпожа Валеро. Немислимо и безотговорно е според мен да се връщат млади хора там. Това естествено е въпрос на договаряне с правителството, но при всички положения не бихме искали нещата непременно да се свързват с готовност от страна на правителството да приема обратно мигранти, които изпращаме, без да мислим къде ги изпращаме. Благодаря. Благодаря. Алия Мария, заповядайте, госпожо. Благодаря, господин председател. Мисля наистина, че госпожа Ана Фотига заслужава похвала за изработения от нея текст, доста уравновесен. Ще се огранича с няколко бележки. Първо, има доста негативни неща, но трябва да се подчертае, че имаше участие в изборите. И макар тези избори да не са съвършени, Афганистан е и афганистанският народ са проявили голяма смелост за организирането на изборите и за участието в тях. Това трябва да бъде подчертано. Второ, с оглед на казаното от Арно Данжан, то е много добре документирано и много добре обосновано. Има проблеми. Сред тези, за които по-малко се говори, е отношението между различните етнически групи е, и намесата на страни като Пакистан за влушаване на отношенията между отделните етнически групи. Е, правителството няма контрол върху някои региони. Мисля, че големият проблем на Афганистан остава борбата с наркотиците – това е фундаментален елемент от финансовото равновесие на страната. Нека не си затваряме очите. Значи правим големи декларации за борбата с дрогата, с наркотиците, обаче ни, са ни необходими а, конкретни действия. В малките села Наркотиците остават основния източник на каквито и да е средства за местното население. Те само така могат да си купят каквото и да е било. И още един голям проблем корупцията. Огромен проблем, който влияе върху разбирането на положението в Афганистан, включително на ставащото на правителствено ниво. И също така трябва да се има предвид отношението на хората. Когато Европейският съюз прави нещо, то трябва да бъде целенасочено. И то на място, конкретно. Искам също да кажа, че е необходимо действията ни да бъдат насочени към местното население. От години на национално, на правителствено ниво се наливат пари в големите инфраструктури. Обаче, като идете в афганските села, а аз съм правила много от такива посещения, какво ви казват хората, какво ви казват жените? Защо все още трябва всяка сутрин да вървим 10 км пеша, за да налеем вода? Това е огромен проблем. Има диспансери, има болници, в а, които жените все още не се допускат. А, има болници, в които никакви лекари от чужбина не се допускат. Това са все проблеми, а, които изискват конкретно решаване чрез конкретни мерки. Що се отнася до военното присъствие на място, мисля, че все по-малко са страните, които искат да имат войници на място. Първо, защото когато твърде дълго остане войската там, се създава напрежение с местното население. Тя започва да изглежда като окупационна сила. Това не е добре. И освен това, защото трябва да се обучават афганските войски, макар че това не е цялостно решение на проблема като обучите е, младите хора да носят оръжие, или талибаните, или терористите, или трафикантите на наркотици а, е, ги привличат. Защо? Защото правителството не им плаща. Това също е голям проблем. Так, извън гръмките декларации, които чуваме редовно, проблемите на Афганистан изискват съвсем конкретно решение. Трябва да се започне от работа на място. Thank you very much now. I'm in... Много благодаря. Разбирам, че имаме представител на външната служба в залата. Ако това е така, заповядайте, имате думата. Да, благодаря, господин председател. Благодаря на Комисията външни работи за проекто доклада и проекто препоръките във връзка с сътрудничеството и споразумението за сътрудничество с Афганистан. Европейския съюз има дълъг ангажимент по отношение подпомагане на Афганистан и ние ще продължаваме да бъдем партньор за изграждане на мир, за развитие на страната. Така че, в крайна сметка, мирния и е, просперипетен Афганистан да бъде наистина много важен част от този регион. Преди една седмица съветът прие заключение на съвета където изразяваме нашето твърдо намерение да продължим да работим в тази насока във връзка с изпълнението на Европейската стратегия. Сътрудничеството, споразумението за сътрудничество и развитие е наистина изключително важно. Това е крегален камък за повишаване нивото на взаимоотношенията между Европейския съюз и Афганистан за разработването на нашата стратегия и ние вече започнахме диалог в няколко области, които са компетентност на Европейския съюз. Господин председател, споделяме оценката, което се съдържа в доклада и някои от мненията, които бяха изказани днес от вашите колеги на заседанието. Наистина има още много предизвикателства, но по отношение на службата за външна дейност на Европейския съюз, ние продължаваме да влагаме всички усилия, за да лансираме мир и стабилитет в страната за да може в крайна сметка този процес да бъде ръководен от самите афганистанци. Но разбира се, подчертахте днес много важни аспекти и това е нещо много важно, за да може да а, има подкрепа за мира и, и този мирен процес да успее. В Женева а, следващата седмица ще се а, проведе а, конференция където ще се отбележи напредъка Афганистан относно реформите, по които бе взето решение преди две години. Освен това, наистина е много важно да продължим работата в областта на мира. Защо в е, е, Женева? Там ще се проведе заседанието с е, международни партньори, отново с акцент върху мирния процес. Много ви благодаря. Ще продължим да ви информираме относно нашите дейности от тук нататък и се надяваме, че наистина ще участваме съвместно в диалог с парламента и в бъдеще. Благодаря. Благодаря Обръщам се към докладчика, който замества докладчицата, дали желая да обобщи с няколко думи. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. С интерес и слушах изразените от вас становища и мнения. Да, прав е колегата. Става дума за войски на НАТО, а не за войски на, на Обединените нации. Затова пише в доклада. Това е доклада на, на, на госпожа Фотига. Ще предам всички направени бележки към госпожа Фотига и предполагам, че ще има активна работа с докладчица Асянка. сянка. Благодаря Ви. Да, благодаря. Приключваме дебата по тази, тези две точки. И сега ни очаква размяна на мнение с външния министър на Киргизстан. Ladies and gentlemen. Уважаеми госпожи и господа, колеги. Сега започваме работа по 28 точка от дневния ред. Размяра на мнение с господин Айдар Беков, който е министър на външните работи на Киргистан. Господин министър, наистина голямо удоволствие за нас да ви приветствам в нашата комисия. Искам да подчертая, че Киргистан е една от раждащите се демократични държави в региона. Разбира се, има и, и е, какво да се желае. Взаимоотношенията между ЕСА и Киризистан се задълбочават. Европейския съюз подготвя общ преглед на стратегията на Европейския съюз за Централна Азия и вече разглежда ново предложение за финансирането на помощта 2021-2027 година, което е относимо за Киргизстан. Също времено Европейския съюз укрепва сътрудничеството си с региона чрез ново поколение споразумение, включително и с вашата държава. Нашата комисия подготвя препоръки за съвета, за комисията и върховния представител относно елементите, които следва да бъдат включени съответно в тях и относно напредъка, който бихме желали да видим в взаимоотношенията, за да може парламентът да ратифицира споразумението, когато веднъж то бъде подписвано. Господин министр, сега ви давам думата, за да ни информирате за вашата държава и институциите в нея. Благодаря. Много благодаря. Добър ден много уважаеми депутати на Европейския парламент. Благодаря ви за предоставената възможност да се обърна към вас в рамките на преговорите, които са в ход между Киргизската република и Европейския съюз относно засилено споразумение за сътрудничество. Обръщам изключително голямо внимание на сътрудничеството с Европейския съюз, когато считаме за наш важен партньор. Ние споделяме европейските ценности, плурализъм, демокрация, върховенство на закона, уважаване на човешките права и основните свободи. Ние оценяваме непрекъсната подкрепа на ЕС по отношение подкрепа на нашите демократични реформи и сме убедени, че ще постигнем добри резултати. Повече от 20 години нашата република и Европейския съюз има устойчиви механизми за диалог и сътрудничество включително на високо ниво, с е, президента на е, Киргизската република и европейските институции. И той демонстрира в срещите си нашия ангажимент за всеобхватно сътрудничество с Европейския съюз. С радост отбелязваме, че посещението е, на господин Джамбеков в европейските институции 11 и 12 април тази година позволи на президента да проведе много успешни срещи, включително и с председателя Таяни и други представители на европейски институции относно двустранното сътрудничество. Включително а, с върховния представител а, на Европейския съюз по външните въпроси и заместник-председател госпожа Могерини. Когато се подчерта подкрепата за демократичните промени в нашата страна, уважаеми господин председател, председател, уважаеми членове на комисията. Е, Киргизската република се е, развива като демократична държава, основана на върховенството на закона. Октомври 2015 година бяха проведени и нашите избори. Декември 2016 година имахме референдум за приемане на измененията във връзка с Конституционния закон и Конституцията, които са основата за прехода от президентска парламентарна към парламентарно-президентска форма на управление. 2017 година изборите за президент показаха мирния преход на властта от ръцете на един президент в друг – е, ние влагаме усилия за прозрачни избори и резултатите се признават и от държавата и от международната общественост. Напоследък приехме Стратегия за национално развитие за 2018-40 е, е, с основните стратегически насоки за развитието на нашата държава. Стратегията е насочена към бъдещето на нашата държава, основните принципи и начина по който да се постигнат целите във всички области политически, социални, економически. И освен това се а, а, определят приоритетите във връзка с стратегическите области. Уважаеми госпожи и господа, през последните 22 години е, сътрудничеството, е, изпълнявайки споразумението между Европейския съюз и Киргистан, наистина изигра много голяма роля при повишаване е, нивото на нашите двустранни споразумения. Приемането на страната в СТО във връзка с механизма за изграждане на политически диалог дава възможност за разработване на нашите взаимоотношения в, в, в областта на сигурността, образованието, економиката, културата. Ние високо оценяваме ангажимента на Европейския съюз за провеждане на диалог и сътрудничество след приемане на мандата и преговорите по новия проект за засилено сътрудничество и споразумение споразумение за засилено сътрудничество за развитие с нашата страна. Благодарим е, за, на усилията на Европейската делегация при намирането на е, решения, които са удачни и уместни с цел постигане успешен край на преговите. Освен това, април тази година нашия президент посети Брюксел, като по този начин успяхме да продължим активната работа в рамките на споразумението. Необходимостта да се разработи ново споразумение в съответствие с сегашната обстановка в света, международните отношения, економическите тенденции, изпълнението на основните аспекти и членове на сегашното споразумение споразумение и доказват това от 1995 година, че е, е ново нивото вече на сътрудничеството между нашите две страни в преговорите. И а, в Брюс, Брюксел делегацията на Киргизската република и Европейския съюз приключиха петия кръг преговори по споразумението. Ноември 2018 година три тематични екипа работят по отделни теми и постигнаха следните резултати. В, по първия аспект економически реформи делегациите успешно стигнаха до съгласие до повече от 90% от текстовете, свързани с тези правомощия. Има и някои разпоредби, в рамките на които имаме много сериозни позиции. По отношение Международния наказателен съд, Хакската конференция по международно частно право, въпросите по реадмисия и об, обвързващата сила на решенията на Комитета по сътрудничество. И Киргизската република а, се присъединява на 1991 година меж, своите, е, към своите задължения, но в крайна сметка а, а, имаме затруднения във връзка с окончателната ратификация. Защо? Защото има резерви, а именно всичко свързано с статута и предвиденото относно нормите в Конституцията на Киргизската република, което пък от своя страна изисква много сериозен анализ в нашата страна, за да няма подобни стълкновения с международното право. Що се отнася е, до е, Хакската конференция? Не сме страна работим по окончателната позиция по този въпрос за реадмисията и вътрешните консултации на компетентните органи в Киргизстан. Преговора, преговорите по секторните сътрудничества отново успяха да стигнат до 90% съгласие по текстовете – едно от най-важното е въпроса за конвергенция, хармонизация на националното законодателство на Киргизската република с европейското достижение в областта на правото. Това е изключително важно за нас. Това се счита като едно от основите на бъдещото развитие на сътрудничеството между нас отделните глави, и защита на потребителите, информация за потребителите и някои други членове, регионално развитие, презгранично сътрудничество, все още очакват разрешенията си. По втори екип преговори – търговия. Голям брой въпроси остават отворени за координация – тъй като е необходимо да се стигне до ясна позиция от страна на Киргистан. Координацията във връзка с интелектуална собственост, държавни поръчки, мерки за защита, технически пречки пред търговията, механизми за извънсъдебно решаване на спорове и други механизми, все още по тях предстои допълнителна дискусия. Изпълняваме всички свои е, задължения по международните си споразумения. Искам да подчертая, че имаме задължения в рамките на участието си, международни регионални организации също така, особено Евразийския економически съюз. Днес има рискове за е, противоречие между разпоредбите и проекто споразумението е, с Европейския съюз във връзка има именно с този е, съюз. Е, остават следните противоречия. Е, стоки, търговия, експортни мита, области от търговията и географските указания, както и интелектуалното право. Уважаеми госпожи и господа, проявяваме интерес от бъдещото развитие на междупарламентарно сътрудничество с Европейския съюз. Приветстваме активно сътрудничество с Европейския парламент и съответно делегацията която, на Европейския парламент Централна Азия и Монголия с нейната председателка и а, се надяваме на бъдещо развитие на двустранните споразумения, обмен на добри практики, опит на, а, в областта на парламентаризма. Освен това, в рамките на междупарламентарното сътрудничество с европейските институции, Киргизската република отделя изключително голямо внимание на контакта си с Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Европейския парламент, разбира се ние сме, гледаме на ПАЦЕ тези 2004 година, е, изключително важно събитие, което бе проведено в по отношение на Киргизската република. И освен това, искаме също така да подчертаем изключително голямата си удовлетвореност във връзка с нашата, нашия статут в ПАЦЕ. Ние сме единствената страна в Централна Азия с парламентарна система, успешно преминаваща през демократична трансформация. Вярваме, че нашите усилия заслужават подкрепата на Европейския парламент и Европейския съюз като цяло. Високо оценим помощта и техническата подкрепа за Киргизската република от страна на Европейския съюз и в този смисъл многогодишната програма с показатели за нас е много важна 2014-2020 година с съответно отделните подпрограми. В области като върховенство на закона, образование, интегрирано управление. Всичко това е много важно за Афганистан. Сериозни постижения бяха постигнати, особено по отношение промяната на избирателния закон и процедури. Подкрепяме тези реформи, като естествено имаме предвид очакваните парламентарни избори, а също така и съдебните органи, тяхното изграждане на засилване на капацитета. Допълнителен а, аспект а, е вниманието ни към развитието на а, селските райони. Тезасо се нарича по-конкретно тази програма и наш 2018 година президента на Република Киргизстан оповести за година за регионално развитие. 2020 година програмата, която а, а, разработваме, е, включва наистина всеобхватно споразумение с Европейския съюз. Съвместно работим по многогодишната индикативна програма до, 2, до 21 до 27 година. Приоритетите, приоритетите трябва да бъдат идентифицирани, като разбира се стъпим на постигнатото в предишното споразумение и стратегията за развитие 2018-2040 програмата на Киргистан. Изключително важно е сътрудничеството с Европейския съюз за нас, господин председател. Ние работим относно подобряване изпълнението изпълнението на европейските проекти в Киргизстан. Уважаеми господин председател, госпожи и господа, приветстваме разработването на нова стратегия на Европейския съюз Азия, която да се приеме следващата година 2019. Радваме се, че през последните години имаше конструктивен диалог с страните от нашия регион е, относно ключови аспекти от стратегията сигурност, върховенство на закона, образование, околна среда, водни ресурси, сътрудничество. Републиката ни подкрепя е, с платформата на Европейския съюз е, за регионално развитие в Централна Азия. И утре ще ще има заседание, което ще се проведе е, водено от госпожа Магерини с участието на нашите министри. Това е изключително важно, що се отнася до укрепване сътрудничеството между нас. Последният диалог беше проведен е, в Ашкабад през юли 2018 година. Благодаря е, на Европейския съюз за подкрепата и а, разрешаване на проблемите в Централна Азия изключително важен въпрос, организиран на 27 септември 2018 година една среща в Нью Йорк, съпътваща среща на заседанието на Асамблеята на ООН. Във връзка с донорск, Международната донорска конференция по AIDS, е, ще се проведе в Лондон. По време на тази конференция успяхме да привлечем и допълнителни ресурси, които могат да се използват за околната среда е, в е, Киргиз, за да може да се разреши проблема с урана в Централен Иран. Освен това предлагаме е, да се предвиди нова резолюция е, на ООН, ООН, за да се е, борим срещу радиацията в Централна Азия, по-конкретно уран. Господин Кукан, уважаеми госпожи и господа депутати, членове на Комисията по външни въпроси, господин Дан Преда, благодаря за предоставената ми възможност да се обърна пред вас с всички тези въпроси относно успешното завършване на преговорите по преговорите с Европейския съюз. Между другото, успешното им завършване е от изключително значение за нас. Надяваме се, че депутатите от Европейския парламент ще продължават да ни подкрепят в тези наши усилия. Много ви благодаря. Благодаря, господин министр, за вашето изключително изчерпателно изложение, в което на практика засегнахте всички значими въпроси, свързани с положението във вашата страна и с нейните отношения и успешно сътрудничество с Европейския съюз. Благодаря ви още веднъж. Сега давам думата на постоянния докладчик на Европейския парламент за положението в Киргистан. Господин Дан Преда. Благодаря, господин председател. Господин министър, чувате ли превода? Чувате ли превода? Ана, се бон. Сега вече чувате превода? Да, добре. Господин министър, най-напред искам да ви кажа добре дошли тук Приветствам инициативата ви днес да се явите тук пред Комисията по външни работи за обмен на виждания. Моментът е важен, тъй като веднага след, дискус... след това ще проведем дискусиите за препоръките на парламента към съвета и към върховния представител за глобалното споразумение между Европейския съюз и е, Република Киргистан. Аз съм докладчик по този доклад, както току-що изтъкна председателят ни. Както знаете, господин министр, отношенията между Европейския съюз и страните от Централна Азия в момента се радват на подем. Искам да припомня набързо, че през декември 2015 година искахме да бъде подписано споразумение от ново поколение между Европейския съюз и Казахстан. През юли 2018 е, съветът е, прие е, насоки към върховния представител за договаряне на споразумение за партньорство с Узбекистан и освен това успяхме да сключим споразумение за партньорство с Туркменистан. Европейският парламент следователно има много сериозен интерес към обновяване на отношенията с страните в региона. С оглед на новата геополитическа реалност, с оглед на вашите потребности и капацитет от началото на 2019 година ще има и нова стратегия за Централна Азия, както вие споменахте. Тоест днес Европейският съюз проявява много сериозна политическа воля за разширяване на партньорството и сътрудничеството с страните в региона. Искам да подчертая, че Киргизската република е един от приоритетните ни партньори в региона на Централна Азия. Сега ми се иска да навляза по-подробно в споразумението, което в момента се договаря. Като докладчик, аз от самото начало настоявам, че е много важно да се ориентираме към амбициозно споразумение. Целта ни е да стигнем до спогодба, която най-напред да способства за развитието на пазарна економика с видими предимства социални и економически за гражданите на двете страни. Иска ми се също с погодбата да укрепва правилата за конкуренция, правната предвидимост и да доведе до укрепване функционирането на истински прозрачни институции. И иска ми се този е, нов нормативен акт е, да акцентира върху многостранните усилия по въпроси като промени в климата, организирана престъпност, тероризъм. Иска ми се спогодбата да отразява и силен ангажимент е, с демократичните принципи и правата на човека. Трябва да се знае, че Киргистан е една от редките нововъзникващи демокрации в региона на Централна Азия. Но трябва да бъдем и обективни да признаем, че не всичко е съвършено. Ние ще направим максималното, за да подкрепяме вашата страна политически, дипломатически, финансово и технически. И за тази цел ще имаме нужда от солиден ангажимент, поет от ваша страна. Във всички области и във всички направления, включително направлението демокрация, правова държава и основни човешки права. Много голямо удоволствие ми доставиха вашите думи, защото те според мен са отражение на истински ангажимент и воля. Европейският парламент настоява в контекста на тези преговори е, върху значението на проблематиката, свързана с съдебната система, правосъдието и неговата автономия прозрачността на съдебните процеси и зачитане на свободата на изразяване. Всички тези неща са изключително ценни за нас. Те са ни много близки. И преди да приключа, искам да кажа, че е много важно да се развива регионалното сътрудничество. Аз припомням това в своя доклад. Абсолютно задължително е да се прилагат всички възможни мерки за оталожване на економическите, дипломатическите и политическите напрежения между Киргистан покани неговите съседи и да се стимулира сътрудничеството в региона. Като се има предвид сегашното състояние на предизвикателствата, наркотици, управление на води, сигурност, това регионално сътрудничество може да има само предимства и то значителни. Благодаря за вниманието ви и ми се иска да поговорим малко повече за това регионално сътрудничество, на което толкова настоявам. Как смятате според вас ще се развие то в близко бъдеще? Особено като се имат предвид някои събития напоследък. Особено тези, свързани с Узбекистан. Благодаря ви. Благодаря, господин Преда. Давам думата на господин Радов. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. U ime Alde grupe ja dar... Благодаря, господин председател. От името на групата на либералите и демократите мога само да се изкажа в подкрепа на това споразумение, тъй като то изцяло съответства на стратегията на Европейския съюз по отношение на Централна Азия. В общи линии Присъствието на Европейския съюз в този регион трябва да бъде засилено. Споразумението за стабилизация и партньорство плюс трябва да се предложи и на други страни в Централна Азия. Надявам се, че специално във вашия случай то ще доведе до по-голяма ефективност в дейността на дейностите в, в дейността на органите, които вече са изградени по споразумението за сътрудничество. Ще засили диалога между тези органи и нашия парламент и ще бъде от полза за правата на човека. Искам да акцентирам върху необходимостта от регионалното сътрудничество. Господин Преда спомена, че напоследък е имало промени в Узбекистан. И според мен сега шансовете за регионално сътрудничество са по-големи. Искам също да подчертая, че е необходимо да бъдат защитавани правата на младсинствата в Киргистан, тъй като в повечето от страните в този регион има младсинства от съседни страни. И тези малцинства играят голяма роля в развитието на регионалното сътрудничество. Логично е Европейският съюз да присъства в този регион, тъй като той е стратегически значим. Намира се между Русия и Китай. И там сме свидетели на големи промени. Тези две страни поставят личните си интереси пред универсалните ценности, за които се бори Европа. И за това е много важно Европейският съюз е, да има подчертано присъствие в целия регион на Централна Азия. Това въжи и за Република Киргистан. Благодаря. Господин Радош, не виждам други желаещи да се изкажат. Е, господин министре, бихте ли коментирали накратко въпроса, който ви бе зададен господин Преда? <clears throat> <clears throat> <clears throat> Е, Уважаемый господин председатель, уважаемые члены Европейского... Уважаеми э, господин председател, уважаеми членове на комисията, искам да изразя благодарността си най-напред към господин Преда за постоянното внимание, което отделя на процеса на преговори за постигане на ново споразумение. Трябва да кажа, че трябва да се отделя много голямо внимание на този процес. За нас той е приоритет. Говоря за развитието на по-тесни взаимно изгодни отношения между органите на нашата страна и органите на Европейския съюз. Това ще допринесе за сериозното задълбочаване на взаимните ни връзки. Проблемите, върху които работим в контекста на това споразумение, са за нас предмет на открит диалог. Смятаме, че трябва да ги обсъждаме конструктивно и сме готови за това. И също така, сме готови да работим координирано и градивно, така че да намерим решение за всички оставащи проблеми в проекта на споразумение. Искам още веднъж да благодаря на господин Преда за неговото участие в този процес и искам да благодаря за конструктивния подход на всички членове на парламента и на всички институции на Европейския съюз. Що се отнася до конструктивния коментар на господин Радош. Трябва да кажа, че Република Киргистан се гордее с това, че е много етническа, много културна, много религиозна страна. Интересите на всеки гражданин на нашата република са защитени ние имаме повече от 80 етнически групи, които живеят на наша територия. И всяка група е с гарантирани права съгласно Конституцията на републиката. Що се отнася до езика, имаме училища, където децата от местните етнически групи могат да бъдат обучавани на собствения си език – Съгласно Конституцията на републиката, два са държавните езици. Киргийският е държавен език, а официалният език за общуване между различните етнически групи е руски. Благодаря много за вашите е, добри пожелания. Благодаря ви много за това, че ни дадохте възможността да се е, срещнем с вас и да изслушаме изказването ви, е, в което беше засегнато всичко. Убеден съм, че бъдещите отношения между Република Киргистан и Европейския съюз ще бъдат взаимоизгодни. И че те ще донесат много добро на народа на вашата страна и на всички народи на Европейския съюз. Благодаря ви и всичко хубаво! Госпожи и господа, както забелязахте, съдържанието на следващите две точки в дневния ред бе засегнато по време на обсъжданията ни по предишни точки. Затова мога само да кажа, че следващия път, когато ще обсъждаме тези теми, ще бъде на 6 декември, когато ще има гласуване в комисията АФЕТ, а Приемането на резолюцията е предвидено за пленарното заседание през януари. Благодаря ви сега. Преминаваме към следващата точка. Публично изслушване и политически отношения между Европейския съюз и Русия. Въпреки предизвикателствата, в отношенията ни с Русия. Според мен всички ние признаваме значението на по-нататъчния диалог с Русия, като същевременно ние сме длъжни твърдо да отстояваме принципите си. Това изслушване ще е, обслужи а, написването на доклад на госпожа Каниете за политическите отношения между Европейския съюз и Русия и се надявам, че ще можем да формулираме полезни идеи за препоръки. Сред нас са двама известни експерти по Русия. Единият от Сианс Пол в Париж, а другият от Европейския Център за политическа стратегия и Германския фонд Маршал. Искам да чуя от експертите техните препоръки за това как да изглежда нашето бъдещо политическо сътрудничество с Русия. Най-напред госпожа Мандрас от е, Сианс По в Париж. Можете, разбира се, да си водите бележки и да задавате въпроси. Е, експертите ще изслушаме един по един. Благодаря, господин председател. Много се радвам да бъда тук отново пред Комисията по външни работи на Европейския парламент. Работата на парламента ми е близка – и скъпа, тъй като това е европейската институция, която винаги е провеждала последователно своето разбиране за Русия и е била последователна в предложенията си за политика на Европейския съюз към Русия и нашите общи съседи. Русия казва, че техните е, съседи не са наши съседи, обаче те в известен смисъл са. Те са междинни страни. След това, което стана в Украина през 2014 година, очевидно е, че ние не можем да разискваме политиката на Европейския съюз и да правим а, препоръки в политиката за Украина, без да отчитаме политическите си ангажименти във всички други страни. А, Грузия, Молдова и всички други страни, включени в партньорството на изток. Тук Искам да започна от е, петте принципа от 2016 година, които бяха съгласувани от 28-те министри на външните работи и нашата служба за външни действия. И да видим от тук нататък какво да правим през 2019-2021 година. Това, което ще се опитам да направя, е максимално кратко а изказването ми ще бъде предоставено в пълната си форма, сигурна съм на всички. Основният аргумент, който искам да изтъкна, е, че предизвикателствата за нас са много големи, но те са много по-големи за Русия, за руското общество, за украинското общество. With this first argument, that we European... Ние обикновено казваме, че ние в Европейския съюз имаме много по-широки способности да преодолеем тези предизвикателства, да им намерим решение, отколкото компетентните руски органи. И това трябва да обясняваме на нашите правителства и на обществото в нашите страни. Да казваме, че ние имаме средствата и механизмите за справяне с тези предизвикателства. Започвам с петте принципи от 2016 година. Първите три принципа се отнасят е, за конфронтацията с Русия. Ние препоръчахме пълно спазване на Минското споразумение и запазване на санкциите, докато тук бъде постигнат напредък. Второ, по-тесни връзки с бившите съветски републики. Трето, по-голяма устойчивост към заплахите от Русия. Като се започне от енергетиката и се стигне до заплахите в киберпространството. Мисля, че и трите принципа функционират добре. В смисъл, че всички 28 държави членки, независимо от нелибералните в кавички правителства в някои столици, ги е поставил под въпрос. Никой не ги е поставил под въпрос. Тези три основни принципа. Проблемът е, че тези принципи не съставляват политика. Те не са генерален план за действие. И това е нашият проблем. Сега ще ви припомня другите два принципа. И ще се засмеете въпреки напрежението, да се ангажираме с Русия в борбата с тероризма и промените в климата. И пети принцип – по-широка подкрепа за гражданското общество. Нещо, което правим от десетилетия, от 80-те години. И тук нещата не работят. Принципите са правилни, мисля, че воля е на лице от политическа гледна точка, от до някъде и от економическа гледна точка. Ние подкрепяме, например, Украина. Обаче, не разполагаме дългосрочна стратегия. Не разполагаме с перспективна стратегия, която да взема предвид краткосрочните и средносрочните е, ангажименти и неотложните мерки, които трябва да бъдат приведени в действие. Мисля, че тук трябва да работим по-сериозно. И окончателният доклад за отношенията между Европейския съюз и Русия ще включва повече предложения, отколкото критики за това, което не е било изпълнено. Revamp our tools. Трябва да преосмислим механизмите и политиките си. Как да го постигнем? Тук първо искам да ви припомня какво според мен съставлява основна промяна в контекста през последните 2-3 години от приемането на принципите до сега и след това да направя някои препоръки. Значи, първо промените от 2016 година. Положението в Крим се влушава. В Донбас. Знаете, говорим за насилие, за жертви всеки месец, за пълно беззаконие. Незаконни ръководители, незаконни избори. С голямо съжаление казвам, че някои депутати или бивши депутати от наши страни отидоха в Донецк, за да в кавички наблюдават а, едни незаконни избори. Европейския съюз трябваше да пропищи след това, но се опасявам, че не го направихме. Много е тежко положението в Киев. Трудно е да се създаде политика с непосредствено отражение върху гражданите, които са взети като заложници в Крим и в Донбас. Така че е, Споразуменията е, от Минск е, са затънали в калта и е много трудно да се оправи това положение. Не всичко е безнадежно, санкциите все още съществуват, обаче не са достатъчни. Зная, че някои от вас, като например е, евродепутата Хармс, посещават е, Украина редовно, но трябва да правим повече. Трябва ни нова политика, е, за да помогнем на Киев да се справи с проблемите на гражданите си в окупираните територии. Според нас, втората промяна е следната. През 2016 година все още имаше експерти, имаше правителства, които смятаха, че Русия може да играе положителна роля. Не да се започва война, а да се намери изход от войната. Проблемът беше, че руската армия първо се впусна в а, война. В Сирия тя се намеси на страната на Башар. А ние искахме да разчитаме на Русия като съюзник в региона. Това не се получи. Европейският съюз ще затвори ли просто очите си? за това, което стана? И ще помогне ли да се реконструира Сирия, без да е ясно как ще изглежда това място в бъдеще и без никакви конкретни идеи за бъдещето на бежанците. Трета основна промяна – иммиграцията, бежанците. Е, потоците са много по-масивни през, от 2016 година на сетне. Знаем, че на този фронт Русия не помага. Тоест, тя продължава да извършва дезинформация, да хакерства, да води клеветнически кампании и със сигурност има своята роля в изострянето на популистските настроения и на ксенофобските настроения, на които сме свидетели напоследък. Четвърта голяма промяна. Ръководството в Русия – и ръководният елит в страната. Те все повече се държат авторитарно. Не слушат народа си, не слушат протестите, економиката реално продължава да спада, да се забавя и напрежението расте, протестите растат. Това означава, че нашите традиционни политики за подпомагане на гражданското общество трябва да бъдат снабдени с нови методи. Трябва да възприемаме Русия като страна, с общество, не само като гражданско общество. Активисти, които живеят в големите градове, говорят английски и идват тук да изнасят речи пред Европейския парламент. Не, руското общество е нормално общество, като всички наши общество. Ние така се отнасяме в момента, като реално общество, което напредва в едно или друго направление. Е, към правова държава, към повече права на човека – това е въпрос номер едно, когато искате да изградите демокрация и правова държава. Да има сменяемост и отговорност. Значи, онези, които са на власт, да знаят, че не са на място, което, на което са собственици. Те там са само наематели. И един ден трябва да си отидат. Трябва да има альтернатива – на всяко управление. Затова нека много внимателно да гледаме това, което става в руското общество като цяло. Не само в Москва и в Сан Петербург. Имаме много добри учени, много добри наблюдатели. И руснаци, и украинци вършат прекрасна работа. Нека да ги слушаме, нека да разширим своята база, е, когато ги слушаме. Това ще ни даде много полезна храна за размисъл. Друга голяма промяна е свързана с промените в съседните страни, промените в Армения, устойчивостта на Украина, която все още върви напред според мен, лъчна надежда в Грузия. Всички тенденции напоследък в региона на източното добро съседство сочат, че, че московската сфера на влияние постепенно се разпада. Москва губи влиянието си и то вече не е привлекателно за новите правителства в страните от източното партньорство. Често пъти се чуват и аз, говорейки всичко това, вече сякаш чувам гласовете на скептиците. Те казват, да, обаче, ако се вслушаме във вас и тръгнем по пътя, който вие препоръчвате, ще антагонизираме Москва. Не можем да си позволим да антагонизираме Москва. Москва е важен партньор. Аз много сериозно се отнасям към тези доводи. В понеделник ще бъда в Москва. Ще говоря с всички, които са готови да се срещнат с мен там. Е, поддържаме тесни връзки с е, органите. Какво мога да отговоря на тези доводи? Първо, от 2014 година ръководството на Путин изпрати много ясно послание, че не желае да дискутира с нас темата сигурност. И не само военната сигурност, но и сигурността на населението, на хората. Те просто отказват. Нали, единственото, което постигнахме е, че Путин беше в Минск. Вторият ми отговор е, че за съжаление, колкото по-дълго се запази режимът в Русия, а той вече е достатъчно дълго на власт, това означава, че каквото и да правим, колкото и да е малко, ще ще ги антагонизираме. Защото проблемът не е при нас, той е при тях. Това е проблем на елитите в Русия, които все повече изпитват безпокойства, все повече се чувстват обсадени. Та в заключение ще кажа, че е добре да проявим самокритика – към това, което сме правили до сега, но е хубаво и да се поздравим. Това укрепва духа, тъй да се каже. Но е полезно в различните дискусионни групи да се знае точно какво правим. Това трябва да се знае и на ниво Европейски съюз и на ниво държави членки и техните правителства. Нови идеи, нови форми на ангажираност – могат да дадат резултат. Например, една ключова институция в архитектурата на Европа, Европейския съд за правата на човека, е с такава репутация в Русия. Абсолютно всеки руснак знае за решението по делото Алексей Навални от миналата седмица. Така че самият факт, че съществува независима съдебна система, която не е национална, а е колективна, обща, съставлява отправна точка за онези в Русия, които искат да останат страната си, да работят за нея и тя да просперира. Без за тези си усилия да попадат в затвора или да се налага да летят на запад. Аз съм сигурна, че след тази дискусия колегата ми Барт ще даде повод за още повече предложения. И дискусията напълно ще ни подпомогне. Аз много се извинявам, но след като чуя въпросите и, тех, и дам отговори, ще трябва да изтичам до гара Юг, защото в 2.30 започва лекцията ми в Сианс По в Париж. Петър Ставстравичиус, go ahead. Петър Астровичиус. Заповядайте, това е първият ни оратор. Благодаря. Благодаря за тази привилегия да говоря пръв. Съгласен съм, че принципите, които ние формулирахме е, след началото на е, войната в Украина, е, се одобряват. Това е нещо като вакцинация на Запада. И вакцината на Запада. За да се спре влиянието на Русия. Ние имаме определени принципи и ги спазваме. Не съм съгласен, че на Запад не се поставят под въпрос тези принципи. Господин Салвини, който в момента управлява, всъщност е пример за това. Да, добре, все пак трябва да сме оптимисти, но въпросът е трябва ли да коригираме курса. Вие посочихте влиянието на Русия върху съседните държави, е, което се увеличава според вас. Аз е, бих оспорила едно такова твърдение. Добре, в някои случаи е, можем да говорим за известно положително развитие в това отношение, но Русия не е в състояние в момента да осъществява успешни успешна интервенция в това отношение. Можем да помислим за това. Но да кажем, когато говорим за Западна Европа, трябва да надхвърлим обхвата на преките съседи. Да, очевидно Русия се опитва отново да, така, да предизвиква някакво разделение, но същевременно тя се нужда от силна Европа. Така че действията са по-скоро е, по отношение на определени е, индивиди или по, е, по отношение на определени държави. Нека да се сетим за Северен поток 2. Това в крайна сметка е в противоречие с принципите на ОНЕ и ето че става. Така че трябва да разгледаме прякото взаимоотношение между бюджетните ресурси на Руската федерация, разходите за въоръжаване и също времено така можете да си обясните и нашето желание да инвестираме повече в възобновяемите енергии, защото така намаляваме е, възможността за въздействие и зависимост от Русия. Трябва да помислим за това. Е, доколко Русия действително е в състояние да оказва ефективно влияние върху е, Западна Европа и върху Европа изобщо. А, Ако попитате, да кажем, някои високопоставени служители, дори тези, които са от руски происход, господин Сурков и други, те ще ви отговорят така, отрицателно и ще кажат, че това е, така да се каже, диалог, който водим сами със себе си. Не, не е така. Каква е вашата оценка по отношение на европейската реакция, европейските действия, доколко са ефективни, доколко има смисъл от такива действия? Благодаря. Гледам към Сандра Калниета, която е докладчик. Да, благодаря. Подготвил съм се да направя някои заключителни бележки, но това, което мога да кажа на този етап, мога да кажа само, че имахме удоволствието да чуем един чудесен експерт, който е много опитен е, и много начетен в тази сфера макар че е персона нон грата <laughs> в Русия. Много внимателно ви слушах и е, ще продължа да слушам много внимателно всеки, който говори по време на тази дискусия. И накрая си позволявам да кажа нещо в заключение. Господин Юрек, ще говоря на полски, ако ми позволите. Русия застрашава съседите си и е регионална опасност. Да, тя представлява заплаха на регионално равнище. Ние знаем каква е доктрината на Русия и президентът Путин не я прикрива той се опитва, в крайна сметка, да разширява влиянието си и е, това показаха и някои от е, събитията в последните месеци и години в САЩ дори. Е, много често е, се налага да си даваме сметка за това. Когато говорихме с нашите грузински гости, говорихме за окупацията на Грузия. Стратегията на Русия, агресията по отношение на съседните държави не е намаляла. Грузия, Украина а също и някои действия в Западна Европа в последно време показват, че е, е, нещата дори се влушават, особено като имаме предвид е, случващото се в Украина. Така че Знаем, е, Русия всъщност поддържа режима на Асад и участва заедно с него във военните действия в Сирия. И а, ние не желаем на практика а, Русия да продължава военните действия в Сирия, но за съжаление се очертава именно една дълга война там. Говорим за засилване на националистите, на популистите и съответните настроения. Нека да видим как изглеждат нещата от гледна точка на Европа. Ще можем ли да се противопоставим ефективно на Русия и нейната агресия. Да, ние желаем да укрепим нашата сигурност и в Балтийските страни, особено като имаме предвид заплахата за Украина, за Грузия, естествено и други страни в региона. Това е Е, обаче е, като че ли не плаши някои среди, включително и в е, европейските държави и белгийските националисти. Знаем, че не се плашат от една такава агресивна Русия. А също времено трябва да имаме предвид населението, което зачитаме и уважаваме. Госпожа професорът е притисната от ангажиментите си и ще трябва да бърза, за да стигне отново в Париж, да се види с студентите. Затова ще помоля да бъдем кратки а, дори а, и тя да ни напусне, а, е, е, преди да сме приключили с дискусията, ще й дадем думата за да отговаря. естествено, но след това господин Шевчик е, остава с нас. Господин е, Хаджи Георгио. Да, благодаря, госпожо. Благодаря ви за информацията, която е, ни предоставихте. А, Прочетох един текст относно диспута на Константинополския патриарх и руския патриарх във връзка с Украина. Естествено, не става дума за някакъв задълбочен научен анализ. Но вие знаете, става дума за взаимоотношенията между Сирия, Антохия, църквите, Константинопел и така нататък. Андрей Ковачев. Ще бъда съвсем кратък. От 2016 година имаме прията резолюция за стратегическия ангажимент в страните е, застрашени е, от Русия и е, междувременно вече все повече партии като че ли са склонни така да допуснат, че действията на Русия са приемливи от стратегическа гледна точка. Това е голяма заплаха за нас. Очевидно става дума за силна пропаганда. Много от нас, е, е, когато е, говорят за руската пропаганда, използват думата русофоб ние не сме русофоби, твърдя аз, независимо от това, че говорим за опасността от руската пропаганда. Харесваме много руската култура, руската музика, е, Чайковски, Растропович, ако щете дори минавам към по-ново време. Е, говорим обаче за политическия елит. Е, политическият елит, който от една страна е много повлиян от западния стил и начин на живот и същевременно е, подкрепя националистическите и политическите формации и движения в е, е, Европа. А инак, уверявам ви, ние харесваме руските хора, харесваме руската култура. А, и, а, последният оратор от страна на делегацията на комисията госпожа Якон Сари. Ние в Европа и в Европейския съюз може би трябва да сме малко по-самокритични, къде сме сбъркали може би в взаимоотношенията с Русия, така че да се стигне до това влушаване на ситуацията. Кои са основните причини? трябва да е, помислим за причините. И така, госпожо професор, имате думата. Имате е, колкото време ще пожелаете, е, госпожа Мендрас. Ще се опитам да бъда колкото е възможно по-кратка, тъй като има е, и друг оратор под същата тема, който ще може да отговори по-подробно на въпросите ви. И така, е, е, Господин Астревичис ме попита какво мисля по един въпрос, който бе в центъра на втората част от моята презентация. Вие можете да се съгласите, може и да не се съгласите с него. Но да, аз мятам, че всичко, което казахте, е правилно. Там, където може би има известно различие и несъгласие между нас, е съотношението, корелацията. Да, всички факти, за които вие говорите, са действително точно отразени. Въпросът е как ги тълкуваме, как ги анализираме. Да кажем, от една страна подкрепата на Европейския съюз и от друга страна господин Салвини. и а, миграцията и информацията за миграционните потоци, а също и победата на Салвини Чинкостели в Италия. И, от, и същото време а, едно съвсем друго правителство и друго управление в Испания. Аз мятам, че за европейските парламентаристи има няколко особено важни въпроса. Как да а, обедините амбициите в европейските политики, там къ... Е, и също времено е, е, да от една страна европейските политики и от друга страна разумната политика у дома на национално равнище. Тоест, е, е, дали е, европейските партии отразяват мнението на мнозинството. Необходимо ви е повече пиар, повече комуникация. И трябва да се опитате да обясните, че не, светът не е заразен от нова заразна болест, като се започна от трампизма до Салвини. Съжалявам, има полски приятели тук, но можем да споменем в тази връзка и полското правителство и така нататък. Или унгарското. Има подобни симптоми в редица държави. дали Гърция или Полша, нещата а, очевидно се свързват с а, някои проблеми в економиката. И същевременно руското правителство, руската а, армия са силни. Те желаят да бъдат а, силни и желаят да се а, конкурират, да се противопоставят. Не! А, аз не смятам, че е, е, те са победители или завоеватели, действително, че имат успехи в Донбас. Всъщност не са победителите. Е, и освен това, а, няма нужда да ходите в а, е, Москва, а, за да намерите фактите. А, е, аз бих потърсила фактите в разузнаването. Моето собствено и това на моите съюзници и приятели. Дори и за нас, интелектуалците, е много важно да разполагаме с някои открития и факти от проучванията на разузнаването, аз както и много интелектуалци в моята страна, слушаме с интерес и четем английските медии, именно за да научим повече факти. Тоест, нуждаем се от информация. Трябва да продължим борбата срещу дезинформацията. Струва ми се, че ние в Европа именно от това се нуждаем от повече информация и работим много усилено, просто за да създадем нашия собствен наратив, не само за да се борим срещу дезинформацията. Ние имаме една успешна история и трябва да заложим на нея. Ние сме щастливи, че живеем в Европа. Направете сравнение с други части в света въпрос, е, свързан с Польша, може би е, ще бъде отговорен от Барт. Ще получи отговор от Барт. Е, вие би трябвало да сте уверени, че ние споделяме вашата радост от 100, във връзка с 100 годишната от установяването на полска независимост. Но а, преди 30 или 40 години вече се знаеше, че е, е, има сили, които не желаят да споделят е, или да се отказват от суверенитет. Няма да спрат да защитават абсолютния, тоталния суверенитет. И ще бъдат готови да се борят до край. Какво значи истинска сигурност? Истинската а, е, сигурност в крайна сфера е, сметка опира до индивидуалната сигурност. И аз бих казала, че истинската сигурност е сигурността на държавите, членки на ЕСА, на населението, на институциите, на ресурсите. И затова трябва да мислите за реална сигурност и на вашите съседи, защото границите, е, дори външните граници на Европейския съюз няма да съществуват дълго, много, много дълго като традиционни граници. Ние трябва да се погрижим за е, сигурност и в Грузия, и в Либия, и в е, всички останали страни, които са преки или непреки съседи на Европейския съюз. Така че европейската сигурност е една много комплексна концепция. Диспута по отношение на патриарсите, между патриарсите, всъщност може би ще намери отражение в изказването на Барт. И имаше един общ въпрос как можем по-добре да защитим идеята за гражданското общество. Става дума за, не само за гражданско общество, за институции, за демократични институции, за демократичен начин на правене на политика. Става дума за много, много неща които до голяма степен откривам и във вашия доклад и се надявам, че ще бъде добъл, допълнен този доклад. Да, аз съм, може би, русофоб от години вече ме смятат за е, русофоб, но времено е, аз обичам Русия. Аз харесвам Русия, харесвам много неща, свързани с Русия и проистичащи от Русия, но не харесвам политическия елит. Не смятам, че става дума за ситуация, в която и двете страни губят. Не мисля, че през 2014 година Русия бе изненадана от нашата солидарност, нашата много твърда и силна реакция. Не става дума за ситуация, в която и двете страни е, са слаби и губят. Не сме в такава ситуация. Това е така в момента, е, се чува глас от залата. Не, аз не съм съгласна, не споделям това мнение, но ще видим какво ще ви отговори е, Барт. Може би има опасност от една такава ситуация, но за сега според мен не. И така, е, това е важно, естествено. Благодаря, господин председател, благодаря, госпожи и господа. Госпожо Мандрас, благодаря ви. Е, много за това, че бяхте тук. Е, разговор с вас бе изключително полезен и се надявам да се виждаме по-често и в бъдеще. И сега господин Шевчик. Аз съм сигурен, че има много, много въпроси, които е, могат да бъдат засегнати, но като имаме предвид ограниченията във времето, ви моля е, да отправите най-важните послания и след това ще имаме повече време за дискусия. Благодаря, господин председател, госпожо докладчик, многоуважаеми членове на комисията. За мен е наистина голямо удоволствие да бъда сред вас. Благодаря за възможността да се изкаже. Аз, както вече бях представен, съм от Европейският център за политически стратегии и аз също, също съм бил и преподавател и се надявам, че ще мога да отговоря и на въпросите си. Що се отнася до предизвикателствата във връзка с стратегията по отношение на взаимоотношенията с Русия, взаимоотношенията нека поставим в по-широк геополитически контекст. И сега, Голямо конкуренция на властите наблюжаваме сега. През миналото демокрация, плутокрация, 21 век, геостратегическия ландшафт е, е различен сега и от 99 година взаимоотношенията може би наистина са изключително важни и имайки предвид степента на сближаването, трябва да разгледаме факта, че Русия наистина е разглеждана като възникваща демокрация във връзка и с членството и в НАТО. Разбира се, по-нататък на, на месата в Косово, на, на, нахуването на Русия в Грузия. Изключително важно е да се има предвид е, всичко това, предвид също така и присъединяването на Русия към съвета на Европа, разширяването Г7, е, преминаването в Г8, присъединяване на Русия в СТО, е, по-нататък стратегическия договор във връзка с Афганистан и а, интервенцията на НАТО в Либия и съответно разрешението. 2014 година беше изключително важен а, момент. Анексирането на Крим и след това дестабилизирането на Украина. Голямо нарушение на международния ред. 2015 подкрепата по-нататък за режима за Асад – отново насочен срещу целите на е, Европейския съюз и САЩ. Намесата на Русия в е, изборите в САЩ 2016-17 година още веднъж увеличава напрежението след студената война. И сега, какви са предизвикателствата за Европа? Едно от големите предизвикателства именно тръгва от Русия случая с опита за отравяне на бившият руски шпионин беше още един пример в тази насока. Сега Русия до голяма степен като че ли е в застой по отношение на своята материална власт през последните 25 години. И ГБП, БВП се свива на глава от населението сравнително по-високо, отколкото това беше в края на, световната, на студената война. Що се отнася до е, ресурсите, вече е, Русия не е, е голяма сила, по-скоро регионална, но продължава да действа като голяма сила предвид значимостта, която си предава. 10% растат разходите и между 2011-2016 година, което е 4,3 от БВП на Русия. Това са разходи в областта на военното дело. И е, във всеки случай необходимо е да се преразгледа положението на Русия във връзка с исторически средното положение. А що се отнася до е, санкциите и въздействието, нека да погледнем как стоят нещата през последните години. САЩ, Канада, Япония. 1,5 до процента достигат тези санкции от БВП на Русия над 100 милиарда от 2014 година. И като че ли тези санкции имат успех при ограничаването на военните разходи на страната има намаление в техния дял от 2015-2016 година до драстично намаляване 20% 2017 година. Може да се посочи, че всъщност 2000-2014 година е три пъти по-голям разхода. Въпреки, че Кремъл не е променил а, своя а, агресивен подход. В крайна сметка а, вре... капацитета на страната да доведе до а, щети а, е доста по-малък. Що се отнася до Другия аспект във връзка с отбрадата, отново можем да кажем, че процентите се променят, т.е. от 11% до 14-15, 2016-2015 е, година. Каква е ролята е, на Русия в, в Украина със съответните е, жертви от, от над 10 000 и 2014-2015 година Новорусия а, заплахите, но в крайна, срещу Украина, но все пак Русия не успя в тези цели. И а, украинското правителство наистина прояви изключително издръжливост. А, демократите в Киев вече не са заплах, по-голяма заплаха за Москва, отколкото тези във Вилно, Сталин или Рига. И в крайна сметка има и тактически демонстрации на сила, на които ставаме свидетел, но а, по същия начин дестабилизирането, а, което се стреми а, в Русия, не бива да се подценява. Русия продължава да действа в тази посока по отношение на Грузия 2008, Украина 2014 година и е, подкрепя сепаратистските движения. Що се отнася до стратегията, публикувана 2015 година декември, е, обвинява е, експанзията на НАТО, както е нарича, като създаване на заплаха за националната сигурност на Русия. And indeed, и действително, взимащите решения днес е, в Русия е, разглеждат Европейския съюз и НАТО като две страни на е, западната монета. Въпреки това, економическата база ограничена на Русия само 2% от БВП, по-малко от Южна Корея и Австралия. 0,5% БВП на растеж на глава от населението, значително, драстично ограничава възможността да привлича нови подобни модели. Но, имайки предвид е, малкия размер на материални възможности, е, следва да имаме предвид, че надали ще постигне е, своите цели, които тя преследва дали в Либия, Йемен, Афганистан или другаде. Президента Путин продължава да е на власт и след изборите 2018 година, което означава, че Кремъл ще продължи в средносрочен срок да продължава да насочва силите си в тази посока. Що се отнася до стратегическо аспект на Европа. Силата на отклика на Европа всъщност основно се основава на партньорите, които са на едно и също мнение. Стратегията се основава на пет принципа, които могат да се обединят като наистина пълен ангажимент. Сегашната стратегия може да бъде обобщена последния начин. Трябва да се конфронтираме там, където трябва и да си сътрудничим там, където можем. Това е изключително важен. Този подход остава значим. Като шести основен принцип, наистина, във връзка с партньорите Г7, Штатите, Канада и Япония. Тази норма вече съществува, но не бива да забравяме колко е необходимо да има и допълнителен успех за всяка стратегия, която се разработва за Русия. До голяма степен опитите на Русия да раздели Европа и трансатлантическата общност пропадна. Но в крайна сметка за това трябва да продължават усилия за противостоене на подобни опити и необходимо за сътрудничество. Във всеки случай малките основни интереси, борба срещу тероризъм, промяна в климата и неразпространяване на ядрени оръжия трябва да бъдат основното в европейските взаимоотношения в средносрочен план, вероятно. Изключително важно е да се имат предвид истинските интереси и на Русия и нейното поведение, което ще бъде, може би, подвеждащо, доколкото се има предвид от авторитарния режим, който остава в Кремъл. Но има дългосрочни цели, които следва да се преследват като цяло. Европейския съюз трябва да отстоява своите позиции и в хода на взимане на решение и бовно, всеобхватно, възоснова на консенсус и норми и правила. Това е наистина конкурентно предимство защото е, е, Европейския съюз наистина му трябва време, вероятно, за да се е, съсредочи върху действието, но нека да се придържа към основните си цели, защото пътуването няма да бъде кратко. Много благодаря. Благодаря много. А сега имате думата за въпроси, колеги. Моля. Като че ли, като че ли сме изчерпани? Сандра, не чакай. Направи заключението си сега. Едуард, благодаря. Зная, че всички колеги са много опитни и добре разбират политиката на Русия. Някои имат опит отвътре, други опит отвън. И това е съществена основа за този доклад. Давам си сметка обаче, че наистина е трудно да се изготви един доклад за политическите отношения между Европейския съюз и Русия в е, момент, в който Европейския съюз и Русия са в политически конфликт. Почти бихме използвали думата война. Не искам с лека ръка да използвам е, тази дума и политиците не отговарят за защитата на нашата страна в отбранителен смисъл, обаче искам да цитирам. Забележително е това, че отбранителните министри на страна от НАТО признават, че е, сме в кибервойна с Русия. Неодавна имаше интервю по холандската телевизия с холандския министр на отбраната и макар, че имаше известно преувеличение в думите на министъра, конфликт, сблъсък, оспорване са ключови думи, които добре обрусуват отношенията ни. Беше споменато участието на руските тайни служби в чуждестранни събития. Финският министър каза, че има намеса от страна на Русия в системите за навигация GPS по време на учения в Финландия. Нека не си затваряме очите. Русия се намесва в много съществени обществени процеси в нашите страни. Това е конфликт, в който военни и невоенни средства се интегрират за постигането на политически цели. това е основната опасност, пред която сме изправени. В момента Русия е в офанзива но нейните средства са в арсенала и на други авторитарни държави. Както каза почитаемият експерт, отново сме на кота нула в борбата между демокрация и авторитаризъм. Става дума за сблъсък който ще бъде пробен камък на издържливостта и устойчивостта на откритите общества, на отворените общества по най-различен начин. Трябва да увеличим устойчивостта си, но трябва да бъдем и по-активни, по-проактивни, за да възпрем по-нататъчна намеса и агресия. Един от ключовите проблеми, с които се сблъскваме, е, че няма общо съгласие, няма обща дефиниция на този нов тип конфликт. Киберпространството се характеризира с много малък брой международни споразумения, които да задават някакви правила и да регулират поведението. В повечето случаи в отношенията и конфронтацията между Европейския съюз и Русия, военните служби имат вторична роля, дори когато се изпращат хора в чужбина за опити за убийство, както стана в Сейлсбъри. Всъщност, агресията на Русия не се осъществява предимно чрез военни средства. Това е война, която се води не от армиите, а от разузнаванията и от президентската администрация. В този смисъл най-различни фактори имат значение. Е, политически свързани олигархи и олигарси, е, подставени е, протестиращи, могат да бъдат много по-полезни, отколкото танковете и артилерията. Във всеки случай, Русия използва стратегията на матрешката – както бих я нарекла. Това е конфликт, с който Европа ще се сблъсква в обозримото бъдеще. Госпожа Мендас и господин Шевчик също загаднаха за това. Същевременно Призракът на истинска гореща война присъства в писанията на, включително на някои руски мислители, като Сергей Караганов – той смята, че все по-вероятна е перспективата за нова глобална война и за това предлага да се води диалог с Европейския съюз като партньор в областта на сигурността, който би допринесъл за избягване на нова война. Думите му са мъдри. Сега в момента ние мислим за европейска армия. Тази идея се възприема различно в Москва и във Вашингтон. В Москва идеята се тълкува като отслабване на НАТО и е, смята, че НАТО вече трябва да покани погребалния си агент. А обаче в Вашингтон идеята се радва на друго приемане. Един от основните принципи в политиката на Европейския съюз към Русия, прият през 2016 година, е и избирателен ангажимент. Трябва да дадем съдържание на този термин и да се ангажираме в обща дейност с Русия в де... области, които са от общо значение за Европейския съюз и Русия. Аз все още обаче бих се колебала да използвам думата сътрудничество, както и думата диалог. Това е, изисква две заинтересовани страни, две страни склонни да договарят и да влязат в диалог. Аз смятам, че трябва да акцентираме върху комуникацията и консултацията. Все още е известно време така наречените избирателни ангажименти ще бъдат нашето статукво. И не трябва да допускаме отношенията да се влушават по-нататък. Има много важни и съществени идеи за това какви да са областите на тези избирателни ангажименти. Ще споделя някои от тях, е, които са дадени от мрежата на европейски политически експерти в Русия и в Европейския съюз. Първо, мерки за изграждане на доверието. Това е много важно. През линиите на конфликта в Донбас да се постигне примирие – неформален диалог на високо равнище между Европейския съюз, Евроазийския економически съюз и е, страните, които имат е, споразумения е, за партньорство и сътрудничество с Европейския съюз или друг тип съюз а, с а, нас. Трябва да привлечем също Китай и страните от Централна Азия и да привлечем инициативата Пояс и път. Европейския съюз и Русия имат общи интерес за опазване на мира в Иран, например. Сега ще се спра на Сирия. Това ще остане ябълка на раздора между Съюза и Русия. Трябва обаче да продължим да проучваме какви са възможностите съвместно да подпомагаме мирния процес. След това има и някои области, като промени в климата, околна среда, глобалната търговия с стоки и разбира се Арктика. Не трябва да акцентираме върху санкциите в някои области, като да кажем малки и средни предприятия. И разбира се, обществената интеграция. Трябва да се улесняват контактите между хората, сътрудничеството между организациите на гражданското общество, сътрудничеството в региона. Мари Мандраса говори за това. Диалога между експертите трябва да продължи по най-спорните въпроси. И пак ще кажа, основната ни цел трябва да бъдат мерки за изграждане на доверието. Искам да благодаря на експертите и на колегите, които изразиха виждания по проблема. Надявам се, че всички заедно ще можем да направим един добър доклад, който да отразява статуквото и да откликва на надеждата, че ще бъде намерен път за по-нататъчно развитие. Благодаря. Благодаря, Сандра. Желаете ли да реагирате? Не сте длъжен. Може би само няколко думи ще кажа. 2015 година Европейският парламент прие резолюция. Тя е много качествен акт и удържа проверката на времето през последните три години. Аз не бих променил общата насоченост на стратегията, която вече съществува. Тя се е доказала – може би през 2014-15 година още съществуваше надежда, че за няколко години нещата ще се променят към по-добро. Но в действителност говорим за борба, за сблъсък на воли, който ще трае по-дълго. И новата резолюция би трябвало да отразява това. Другото, което ще кажа е, г7 и трансатлантическото сътрудничество по отношение на Русия трябва да са с положителен дух. Защото отделно никой няма да постигне успех в отношенията си с тази страна, но като колектив, като заедност можем да постигнем успех. И най-сетне Европа и трансатлантическата общност каквато и стратегия да възприемат спрямо Русия, тя ще бъде пробвана в Украина. Русия и Украина са част от един и същи проблем. И ако се замислите за конкретна политика, економическа помощ за Украина, реформа на правовата държава, консултанти, които да се изпратят за да помогнат е, за консолидиране на демократичните процеси в Украина, изграждане на институциите там, всичко това ще е неделима част от стратегията към Русия. Благодаря ви за това, че ме поканихте. С нетърпение очаквам е, доклада и резолюцията, за да ги прочета. Concluded... Благодаря много за това, че бяхте тук, за да участвате в нашата дискусия. Приключваме общественото изслушване за Русия. 26 ноември и 6 декември са следващите заседания. Разни? Няма точка разни. Порадвайте се на слънцето навън. Заседанието се закрива.